Председателят. Buenas noches, amigas. Добър вечер, приятелки и приятелю. Очевидно, един член на парламента от мъжки пол присъства в залата. Започваме заседанието. Тук е е, комисарката, госпожа Малстрем. Ще пристъпим към следващата точка от дневния ред. Препоръка за второ четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на съвета за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на обежището. Темата е изключително важна и госпожа Ламберт ще ни вдъхнови, без съмнение. Имате 4 минути, госпожо Ламберт, да ни вдъхновите. Благодаря ви, господин председател. Не съм сигурна, че тъкмо вдъхновение ще мога да ви предложа. Очевидно темата е крайно спорна и много от членовете на парламента изпаднаха в смут пред перспективата да се заемат с нея. Та, онези, които сме тук, явно сме достатъчно храбри. Разбира се, благодаря на докладчиците в Сянка за активното им съдействие и усилията им да постигнем обща позиция за преговорите. Благодаря и на двете председателства на съвета, по-рано чешкото, а особено шведското, за открития им подход по време на преговорите. Наистина това бяха преговори, вместо да ни се налага волята на съвета. Какво сме постигнали? Целта на общата европейска система на убежището е да осигурява последователни, висококачествени решения за онези, които са в крайна нужда, за които въпросът за убежището нерядко е въпрос на живот и смърт. Знаете обаче, че еднообразност няма между държавите членки, разликите са значителни и онези, които се стремят да решават обективно, се чувстват неуверени поради липсата на подкрепа от останалите. Освен това, някои държави членки, подложени на особен бежански натиск, са склонни да смятат, че останалите не им оказват съдействие в духа на солидарността. В рамките на фонда за бежанците има суми, отделени за сътрудничество между държавите членки и това води до положителни е, постижения, но очевидно това не е достатъчно. И службата за подкрепа в областта на обежището има за цел да попълни именно тези празноти. Основните направления на преговорите за Европейския парламент бяха както следва. Ролята на парламента в областта на обежището, солидарността между държавите членки и ролята на гражданското общество и на ВКБ ООН. Що се отнася до ролята на парламента, ние съсредоточихме вниманието си върху отношението между парламента и директора на службата – по-специално назначаването, определянето и назначаването на директора, връзката и обратната връзка с него. Директорът сега ще докладва годишно пред съответната комисия на парламента, а също така можем по свой почин да искаме информация от директора. Ролята на парламента все още се обсъжда в междуинституционалната работна група. Аз участвам в тези разговори. По-нататък, вторият въпрос за солидарността между държавите членки. Парламентът настояваше за задължителен механизъм, съветът държеше на факултативния характер на сътрудничеството. Окончателните формулировки са по-скоро неутрални. Можем да очакваме обаче вътрешната оценка на службата за убежището, която ще засегне и въпроса за сътрудничеството. Що се отнася до съвещателния форум, държавите членки разполагат с немалко експертен потенциал и според нас е очевидно, че той би могъл да допринесе полза. Отбелязваме, че някои държави членки поддържат активни връзки с неправителствените организации – Целта ни е местните органи на самоуправлението, които нерядко са на предната линия на общата система на убежището, да бъдат също включени, така че в работата на този съвещателен форум да се вдъхне малко повече живот. В заключение смятаме, че службата може да бъде от изключителна полза за доразвиването на общата система. Надяваме се службата да бъде висококачествена и да е, изгради атмосфера на взаимно доверие и подкрепа. Призовавам държавите членки с по-голяма откритост да подхождат към сътрудничеството с широкия граждански сектор тъй като въпросите за убежището, макар и да попадат в периметъра на отношенията между държавите членки, не е чисто междуправителствен. Благодаря ви. Благодаря ви, Джин. Комисар Малстром ще коментира чутото. Господин председател, уважаеми госпожи и господа членове на парламента. Много съм удовлетворена, че сме съвсем близо наистина до приемането на регламента за службата за убежището. Комисията излезе със своя проект още през февруари месец 2009 година и междувременно и съветът и парламентът работиха активно за да стигнем до тук. Създаването на обща система за обежището е цел на Съюза от години насам и комисията и лично аз сме привързани към тази цел. Системата трябва да бъде справедлива, ефективна, основаваща се, основаваща се на общи стандарти и принципи и разбира се на солидарност. Солидарност с мигрантите, солидарност с страните на происход и транзит, но и солидарност между държавите членки. И за да засилим този дух на солидарност между държавите членки е необходимо практическо сътрудничество между различните органи в областта на убежището, необходимо като част от процеса на реформа на европейската система на убежището. Именно в рамките на това практическо сътрудничество Европейския пакт за е, убежището и миграцията от 2008 година призовава за създаването на служба за убежището. И разбира се, тази служба ще бъде крайгален камък на общата система на убежището. Както знаете, седалището на службата ще бъде в Лавалета и службата ще предоставя конкретна оперативна подкрепа на органите на държавите членки и ще облегчава сътрудничеството между тях, е, разпространението на общ положителен опит, чрез сътрудничество, е, чрез обмен на информация, постигането на еднообразна процедура за разглеждане на молбите за убежище. Що се отнася до изложените на особен натиск държави членки, те ще бъдат подпомагани от службата с експертни екипи. Бих искала сърдечно да благодаря на Европейския парламент и на всички докладчици, които отговарят за този въпрос. Разбира се, на госпожа Ламберт, но и на господин Морес за необходимите изменения във връзка с Европейския фонд за бежанците, както и на всички докладчици и съдокладчици по тези въпроси. Подкрепата на парламента бе изключително ценна и аз нетърпение очаквам по-нататъчните ни усилия на финалната права към приемането на регламент. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Нека сега да изслушаме представителите на политическите групи. Господин Бусотил, две минути, Европейска народна партия. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да поздравя госпожа Ламберт за доклада и за постигнатия тази област напреда, както и за начина по който сътрудничи с нас като докладчици в сянка по това досие. Европейската народна партия се отнася крайно положително към идеята за създаването на служба за обежището. Ние смятаме, че създаването на тази служба е важна стъпка напред към създаването на общата политика в областта на обежището. Лично като представител на Малта мога да кажа, че съм не само удовлетворен, а и горд с това, че службата ще се установи в столицата на Малта. Бих искал да кажа, че европейската политика на убежището следва да има в сърцевината си е една едничка ценност, един принцип, а е именно солидарността. Солидарността към онези, които прииждат към Европа и търсят убежище, които имат право на защита от Европа. Службата трябва да работи именно в този дух, трябва да се старае да осигурява необходимата защита на нуждаещите се, а също така и да взаимодейства с онези държави членки от Европейския съюз, които са оставени сами на себе си да се справят с този проблем. Определено проблема за беженските потоци не се споделя от всички държави членки. Тъй, че солидарността следва да бъде разглеждана в максимално широк смисъл. С двете страни на медала, така да се каже. Солидарност към онези, които се нуждаят от защита и към онези страни, които са подложени на особен беженски натиск. Това послание, мисля, се разбира. Но това разбиране трябва да бъде превърнато в действие. И тъкно в това отношение е много полезно създаването на Европейската служба за убежището. Тя ще бъде опора именно на принципа на солидарност на практика. Надявам се службата да заработи колкото се може по-скоро и разбира се, ви уверявам, че като членове на Европейския парламент ние внимателно ще следим нейната работа през едните месеци и години. Благодаря. Благодаря ви, господин Босотил. Искам да напомня на всички ви, макар и да сме малко, обръщ... спазвайте времевия регламент. Не ми се ще да ви прекъсвам. Сега давам думата на представители на социалистите и демократите, господин Гион, госпожа Гион, три минути. Уважаеми председатели, аз също искам да приветствам госпожа Ламберт и господин Морес за извършения труд. Веднага след като влезе в ред въздушното положение, ще можем да пристъпим към работа по създаване на тази европейска служба. Явно, че всички сме единодушни поне по този въпрос за създаването на службата. Това що се отнася до практическите аспекти, действително тази служба ще е, успее да е, намали сериозните разлики между различните държави членки и по този начин да постигнем някаква хармонизация. Ще постигнем също така известна последователност, която в момента липсва в настоящата практика. Освен това, искам да кажа, че е много важна е, ролята на обществеността и тази служба ще може действително да осветли всички проблеми, свързани с бежанците и е, пропуските и липсите в законодателствата на държавите членки. За Европейски парламент обаче съществува известна горчивина, защото, например, не можем да участваме в назначаването на директора. А, освен това, не можем да възприемем някакви задължителни мерки, за да задължим страните да участват всички и да упражнят солидарност, защото на практика само държавите, които са на вратата на Европа, се сблъскват с големите проблеми. Това са въпроси, които ние ще продължаваме да повдигаме пред нашите партньори. Явно, че се налага да се създаде обща единна европейска система за бежанците. Всички го искат, например в пакта от 2008 година, обаче изведнъж държавите членки забравят всичко това, когато трябва да се отразят тези решения в практиката и в законодателни решения. Например, трябва да съжалим, че съвета приема голяма поредица от мерки в тази област, например по време на последния съвет през февруари, но в същото време по пакета за бежанците не възприема мерки. Вместо да се възприемат задължителни репресивни мерки, аз призовавам държавите членки да проявят повече солидарност, защото е много е, тежък проблема с е, бежанците, които е, се излагат на все по-големи опасности, за да могат да стигнат до нашата територия. За това трябва действително да се основем на, на сериозни законодателни мерки. има сериозна съпротива сред е, обществото и които се отразяват в крайна сметка в бюджетни съкрещения, а това е недопустимо. Така че трябва да настояваме на това, че беженците винаги са от трети страни, които понасят още по-тежко кризата, отколкото нашите държави. Спешно е да действаме. Благодаря. Благодаря на госпожа Гийом. За две минути и половина госпожа Вержия от група ГОЕ. Господин председател, госпожо комисар, правото на обежище е част от правата в Европейския съюз и не можем да го поставяме под въпрос. Обаче политическата политиката в Европа ни кара все още да повдигаме този въпрос. Европа започна да хармонизира политиките си, и днес можем да приветстваме, че е, много силно спадна броя на е, исканията за убежище. Но това дали е подобряване на е, ситуацията с правата на човека по света. Знаем много добре, че не. Четвъртък след обед, когато имаме дебат, много често се доказва именно това. От 2004 година хармонизацията се води надолу има сериозни разлики в практиката между държавите членки и знае много добре, че една част от исканите на убежища всъщност са изнесени и отвън, т.е. бежанците не могат да го искат вече. Делът на този спад всъщност се дължи много силно на Франция. Аз много добре знам на какво се дължи този спаднал резултат. Достатъчно само веднъж да придружите един молител за убежище, за да видите на какво са подложени. А когато те ви разкажат мъченията, на които са подложени, ще разберете за какво става дума. Това, че днес ще се създаде такава служба, това е глътка въздух, защото това е крачка напред в създаването на обща система в Европа. Цели се практическо сътрудничество между държавите членки и подобряване на достъпа до точна информация за държавите по происход. По-голямата част от предложенията на Европейския парламент са включени в предложението и ние много добре знаем, че дължим основно на шведското председателство това, ще добавя, че Швеция според мен е модел и много ми се иска и други държави да вземат пример от е, Швеция в тази област. И на първо отчетене, и на второ отчетене в комисията ние подкрепихме нашата докладчица. Аз също искам да я приветствам и да й благодаря. Ние ще направим същото и на пленарно заседание. Желаем силно тази крачка напред да бъде един поврат в европейската политика в тази област. Вместо да се изолираме, ние тук би трябвало да пожелаем да приемем тези хора, тези мъже и тези жени, които имат право на убежище, така както се прокламира в международните текстове и Конвенцията за правата на човека, която съвсем скоро ще ратифицираме. Благодаря на госпожа Вержия. От името на групата Свободи и демокрация, господин Бургези, от две минути. Благодаря, господин председател. Разбрах, че в основата на това предложение е солидарността, но нещо липсва. Става въпрос за сигурността. Всички, които практикуват знаят много добре за какво става дума. Аз, например, съм пътувал с силите на реда, карабинерите от Торино и те ми казваха, господин депутат, в много случаи беженците представят фалшиви документи. Това са много чести случаи. Ние ще се решим ли най-после да разгледаме и този аспект, свързан с сигурността? Струва ми се, че в този документ аспекта, свързан с сигурността, просто не съществува, а той е много важен. Ние трябва да избегнем да замърсим един принцип, който е твърде важен. Става въпрос за правото на убежище и да го замърсим с мръсните интереси на тези, които се занимават с трафик на хора и които си служат с този правен акт, за да вкарат някакви хора, които нямат нищо общо с онези, които са наистина преследвани и измъчвани. Втората ми забележка. Регламента казва, че службата ще улесни сътрудничеството между държавите членки за по-добро осъществяване на обща система за упражняване на правото на убежище. Това се уточнява в член 7, но прекалено неясно. Става въпрос за сътрудничество с трети държави по технически аспекти. Струва ми се, че трябва да стигне много по-далеч от това. Защо, питам се аз, не разглеждаме предложението, което ние бяхме направили, впрочем, да се, състав... да се създадат такива служби и в третите страни. Мисля, че това би било много важно, за да можем да въведем някакъв филтър и да облегчим до някъде работата именно за държавите, които са на първия фронт. Тези държави трябва да се подкрепят, трябва да им се улесни работата. Мисля, че създаването на такива служби в Северна Африка, например, където действително има много молби за убежище, би облегчило работата. Това биха били мерки, които съвместно с нашите дипломатически служби ще доведат до поемане на отговорност от тези държави. Това е твърде важен аспект, не трябва да го забравяме, не трябва да го заличаваме и не трябва да забравяме също така отговорността на държавите от Средиземноморието. Тук не става въпрос за това просто да открием още един и два щата Имаме нужда от сериозни средства, за да можем да се справим с това положение. Да, говорят ми за Швеция, ама Швеция е много далече от тези случаи. Средиземноморието всъщност е проблема. Трябва да се изправим пред проблема. действително трябва да имаме и средства, не само задължения. Благодаря на господин Бургецио. От името на независимите две минути за господин Обермайер. Благодаря ви, господин председателю. Еднообразно да се прилагат е, всички мерки в областта на убежището, за да се облегчат държавите членки, които се сблъскват с големия проблем на прииждащите. Това действително е добре. Обаче остава едно съмнение, защото не се знае дали тази служба ще допринесе действително до подобрението и да даже не знаем дали е необходима тази служба. Защото има прекалено много правомощия на държавите членки, които всъщност са нарушени от създаването на тази служба. Ние искаме да хармонизираме още повече политиката на убежище това означава, че ще се защитат още повече е, бежанците, но за Австрия, например, какво ще се случи? Ще се премахнат разликите и тези, тези страни, които не са направили нищо, е, те ще трябва да извървят някакъв път напред, за да могат да достигнат до същото ниво. В крайна сметка тук става въпрос за нарушаване на Лисабонския договор, който призвава за повече субсидиарност, а не за по-малко субсидиарност. Мисля, че тези мерки, които са взети, ще е, доведат до провал. Просто това не работи. Тази е, въртяща се миграция е изключително различна. Освен това, строги, строгото регулиране е за сметка на сигурността. ще има нужда от още повече средства и в крайна сметка това ще оттежни положението на цялото население, особено в държавите, където има много голяма безработица. Да се предвиждат грижи, здравни грижи, това просто не може да се финансира. Службата следователно би трябвало просто да изчезне, няма изобщо никаква причина да се създава и трябва да избегнем всякакво увеличаване на бюрокрацията. И по никакъв начин тези мерки няма да сработят. Благодаря. След господин Обермар приключихме с списъка на изказващите се от името на групи. И сега давам думата на господин Папа Николао. Благодаря, господин председател. Това е изключително важен момент. Създаването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището е нещо изключително важно. Освен това, е важно, че създаваме в една южноевропейска страна, Малта, точно страна, която е под огромен беженски натиск, пък и обект на набези от незаконни мигранти. Добре е също така да насърчим и сътрудничеството между държавите членки в сферата на убежището. Подходът трябва да бъде общ. Налага се да има общи практики, които обаче да вземат предвид огромните разлики в отделните държави членки лице, което би искало да има статут на беженец в държава членка, най-вероятно ще получи положителен отговор по споразумението Таблин 2. Има мерки, които като че ли засилват натиска върху определени държави членки, а намаляват този натиск върху други. Затова, според мен, точно този принцип на солидарност е особено важен. Важно е също така да използваме добре и Европейския фонд за беженците. Тези беженци, които достигат до Европа, идват от трети страни, би трябвало да подлежат на един процес на преразпределение, дори вътре в страната, в която пристигат. Смятам, че настоящото ни решение за създаване на тази служба наистина е стъпка напред. Има страни в Южна Европа, наистина, където пристигат повече бежанци, но те като че ли никога не са проявявали голяма инициативност по отношение на справяне с, с тези си проблеми. Нашата комисия написа едно писмо по този въпрос и за това отново сега настоявам а, този въпрос бързо да бъде решен. В заключение трябва да кажа, че е много важно да разработим необходимите механизми за подкрепа на бежанците. И причините за това не са само хуманитарни. Причините вече бяха изброени от колегите преди мен, но също така една друга причина е опита ни да прекратим незаконната миграция. би трябвало да насърчаваме законната миграция, а не незаконната, т.е. тези хора да имат право на едно по-добро бъдеще, но такова бъдеще, само ако върви по законен път. Благодаря, казва председателя, господин Бофтън. Обединеното кралство е против а, такова едно предложение, защото 40 милиона евро ще бъдат а, хвърлени да се създаде една служба в Малта и това означава, че тази Европейска комисия иска да се набърква в вътрешни въпроси на държавите членки. Смятам, че това би нарушило нашия суверенитет по отношение на границите и опазването на границите на Обединеното кралство. Ние имаме огромен проблем с населението и той като че ли е уникален на европейския континент. Европейската комисия не ни помага. Напротив, те искат да вземат парите на нашите данакоплаци и да вземат решения вместо нас. 40 милиона евро, според мен, по-добре ще отидат за построяване на болници и училища в Обединеното кралство, предоставяне на а, канализация и а, водоснабдяване и така нататък. Все повече гражданите на Обединеното кралство са лица, които не са родени в нашата страна. И за това трябва да кажа, че това ще бъдат пари хвърлени на вятъра, а натиска върху Обединеното кралство ще продължи да нараства. Всички партии в Обединеното кралство обясня, обещават да направят нещо по отношение на миграцията, защото това иска народа. Но какво може да направи Уестминстър, докато ние сме в Европейския съюз? Защо не може да направи нищо? Защото Европейския съюз иска да си изземе от ръцете на нашето правителство тези лостове. Възнамерява ли Европейската комисия да отмени нашето неучастие в този механизъм? Нашия народ заслужава вашата искреност, защото вие трябва да представлявате и тях, и те трябва да знаят какви са вашите планове. Благодаря. Благодаря, казва председателя. С това изчерпахме списъка и преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Само един депутат иска думата. Господин Силвестрис, имате една минута и аз наистина ви давам точно една минута. Госпожо комисар, Не мисля, че е необходимо да се създава такава служба, за да дадем по-добри условия на беженците. Добре, може да бъде полезно нейното създаване, но ние трябва да сме убедени, че нейното създаване би ускорило извършването на процесите по получаване на бежански статут и от друга страна да се спрат онези, които а, нямат необходимите документи и не би трябвало да получат такъв статут. Искам да припомня казаното от господин Боргецио. Е, Италия, Южна Италия, аз съм оттам, там, са точно входната точка на бежанците. Това е портата към Европа за тях. И исторически, и културно ние сме много гостоприемен народ, но като че ли е, малко попрекаляват вече. Онези държави, които са по близо, би трябвало да получат повече пари от Европейския съюз. Благодаря, казва председателя. Давам думата обратно на госпожа Малстром, която да коментира изказванията и накрая на госпожа Ламбърт. Благодаря, благодаря ви за подкрепата за създаването на тази служба. Мнозинството от вас са за. Знаете, че всички държави и членки призоваха за създаването на такава служба, дори нези, които нямат задължение по този документ. И ние не възнамеряваме, казвам на колегата от Обединеното кралство, по някакъв начин да променяме тяхното решение да не участват. Но пак благодаря за подкрепата и се радвам, че службата ще бъде създадена. Има определени сезони, в които наистина има голям натиск над средиземноморските страни, защото има огромни притоци на беженци и тази служба би трябвало да ги подкрепи. Но тя не е насочена а, само към тях, защото беженци пристигат в цяла Европа, така че агенцията е общо европейска. Разбира се, е, е създадена нарочно в Валета. Тя ще ни помогне да изградим една обща система по въпросите на обежището и ще изградим общи практики и стандарти и ще предоставя подкрепа на държавите, които изпитват определен натиск. Там ще има експерти и така нататък. Държавите членки, разбира се, са тези, които преценяват кой получава такъв статут или не, така че всичко е в техни ръце, макар че ще има хармонизиране и на тези а, процедури. Както каза госпожа докладчика, що се отнася до останалата част от пакета свързан с бежанците и предоставянето на обежище, като че ли няма напредък и ние се надяваме а, е, да ни помогнете наистина да постигнем така в близко бъдеще, за да има обща политика по въпросите на обежището в Европа. Благодаря, госпожо Малстром и сега госпожа Ламбърт, докладчика. Две минути. Благодаря. Искам да изясня един-два въпроса, които бяха повдигнати. Съжалявам, че част от тези, които ги зададаха, не изчакаха отговор. Какви са задълженията за предоставяне на убежище? Това е записано в международни конвенции. Всяка една държава, членка на Европейския съюз, ги е подписала а, и ратифицирала. Това не е същото като иммиграционна политика. И според мен би трябвало да правите разлика между двете. А онези от вас, които се притесняват за средствата, искам да кажа нещо, което е с политически привкус. Ако спрем да създаваме е, конфликти по света и след това да приемаме техните беженци, мисля, че ще спестим и пари, пък и хората ще страдат по-малко. Що се отнася до останалите въпроси, които бяха повдигнати? Надяваме се, че като подобрим качеството на системите в държавите членки, ще можем да повишим и доверието между тях и да разблокираме останалата част от тази система за предоставяне на убежище, където няма напредък, пък и да предоставяме подкрепа на онези, които са е, под натиск определени държави членки наистина са обект на такъв натиск поради географското си разположение, големи потоци пристигат при тях и трябва да кажа, че има много пък държави, които въобще не са част от Европейски съюз и там набезите са още по-многобройни. Имаше колеги, които говориха за допълнителна помощ извън това, но като че ли, ако сте правили изменения, аз не съм ги видяла. Европейската служба за подкрепа в областта на обежището не определя статут. Тя не иззема ролята на държавата членка, която има право да даде статут беженец. Благодаря за добрите думи на част от колегите. Благодаря на колегите, които ми помогнаха по този доклад и съм убедена, че голямата част от нас поне се надяват да присъстват на прирязването на лентата в Валета, за да започнем наистина да работим. Voy a cerrar el debate. No lo haré, sin embargo. Благодаря ви, госпожо Ламберт. Можем да приключим този дебат. И